уважаеми колеги. Е, Както виждате, не съм Карима Дели, но днес ще председателствам заседанието на Комисията по транспорт. I will do it in English, no worries. Ще работя на английски язик. Виждам, че колегите слагат слушалки. За това ще работим на английски язик. Колеги, преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред. Става въпрос за едно проучване, свързано с почтенските услуги в Европейския съюз целта е комисията Тран да разбере как стоят нещата в момента, какви са бъдещите предизвикателства и какви, по... и какви възможности се появяват в тази сфера. Преди това ще приветствам господин Чипикис и госпожа Чино от университета от Копенхаген. Ще дам думата на всеки от вас за 5 минути и след това ще дам възможност на координаторите да се изкажат, а след тях и останалите членове на нашата комисия. Госпожа Фачино, имате думата. Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент, за нас е чест да бъдем тук пред вас и да ви запознаем с проучването, което подготвихме за вашата комисия, свързано с почтенските услуги в Европейския съюз. Аз и колегата Джерпикс ще ви запознаем с нашата работа, която се фокусира върху пощенските услуги, част от нашите експертни познания. Презентацията е разделена на три части. Първо ще ви запознаем с основните развития в почтенския сектор на Европейския съюз. След това ще ви запознаем с предизвикателствата, възможностите и политическия дебат, който се случва. И накрая ще ви запознаем с нашите препоръки. Започваме с това какво се случва по отношение на регулаторната рамка. Имаме три директиви. Първата е от 1997 година. Целта е да имаме хармонизиран единен пазар на почтенските услуги и да се подобри качеството им. Целта също беше да се отвори конкурентоспособността на сектора. Тази директива е променена два пъти. Вторите изменения са от 2009 година. Сега започва нов законодателен цикъл, през който тази директива отново ще бъде прегледана. Освен това, през 2019 излезе директивата, свързана с трансгранична доставка на колети Почтенският сектор е много важен за европейската економика. Горе-долу 80 милиарда евро е оборота, което е част от БВП на някои от страните на Европейския съюз, например Литва или и Латвия. Имаме 1,7 милиона заети лица и растежа 2,4% е на година. Има обаче много промени, които се дължат на цифровизацията. Първо, когато хората и компаниите започват да си комуникират все повече и повече по електронен начин, виждаме, че броя на писмата се намалява през последните години. Също времено обаче електронната търговия се развива, хората пазаруват повече онлайн и виждаме, че се увеличава броя на колетните доставки и експресната доставка. Това променя конкурентната среда. От една страна виждаме вече съществуващите почтенски оператори, тези в държавите членки, които най-вече отговарят за доставката на писма. Също време обаче те са в конкуренция с електронната среда, защото сега вече се комуникира най-вече с електронни писма. По отношение на парцела и експресните, извинявайте, по отношение на колетите и експресните доставки, виждаме, че съществуващите оператори, старите почтенски оператори, отговарят за много по-малка част от общия обем. Виждаме намаляване през последните години. И накрая, все повече се обръща внимание на въздействието върху околната среда. Промяната в микса на услуги, т.е. повече колети и по-малко писма, има пряко въздействие върху околната среда, защото един колет води до 12 пъти повече въглероден диоксид, отколкото едно писмо времено нямаме истинска оценка на въздействието на този сектор върху околната среда, а когато правим това, трябва да вземем предвид не само прякото въздействие, но и непрякото въздействие, т.е. не само, че някой трябва да достави колет или писмо, а и че някой може да кара кола, за да стигне до съответния клон и да вземе своята пратка. Сега ще дам думата на своя колега, който ще продължи от тук нататък. Дами и господа, уважаеми членове, за мен е голяма чест да застана тук пред вас. Това, което е важно да се подчертае за нашето проучване, е, че тази индустрия, която се занимава с почтенски колетни пратки, е свързана с много предизвикателства, които от своя страна води до застрашаване на универсалната услуга. Тук не става въпрос само за финансовото състояние на някои компании – Става въпрос и за уязвимите потребители, които все още зависят от тези почтенски услуги. Става въпрос и за хиляди служители, които работят в този сектор. Много са сложни предизвикателствата от економическа и социална гледна точка и това е защото те са свързани не само с регулаторната рамка в областта на почтенските услуги, но има и връзка с други нормативни рамки, да речем политиката в областта на околната среда, а, съответните нормативни изисквания за ДДС и други подобни връзки. Също така има и възможности в този сектор. Нарастването на електронната търговия е най-добрата възможност за почтенските оператори, която може да им позволи да запазят економите от мащаба в тяхната работа, при положение, че се намаляват обемите. Знаем обаче, че само някои от националните оператори успяват да заместят намаляването на приходите от писма с увеличаване на приходите от колети. Причината за това е, че има много силна конкуренция по отношение на колетните пратки. Още една важна възможност е свързана с мрежата на националните почтенски оператори. Това може да бъде използвано много по-добре в някои страни. Някои страни наистина чудесно се справят с това, да речем Франция и Белгия, където почтенската услуга Бипост предоставя не само почтенска услуга, но и други интересни услуги за населението. Виждаме, че други страни гледат с интерес към тези практики и бих искали да се получат от тях. Друга възможност е свързана с новите технологии. Новите технологии могат да се използват за подобряване на ефективността, както и за предоставяне на нови услуги на пазара. Тези три възможности всъщност определят бъдещето на сектора почтенски и колетни доставки. Поради тази причина е много важно операторите да имат възможността и гъвкавостта да се възползват от тези възможности. И наистина, ако разгледаме страните от Европейския съюз, най- често срещаните политически дебати се фокусират около работната гъвкавост. В някои страни има дебат за това до каква степен трябва да имат свобода почтенските оператори по отношение на адаптация на своите услуги, работа и метод на опериране – в директивата за почтенските услуги са зададени минимални изисквания към държавите членки, да речем колко често един пощальон трябва да посетява, да посещава, извинявайте, дадено домакинство един път седмично. В някои страни се изисква този пощален да работи не 5 дни, както е по директива, а 6 дни. Сега обаче се говори за намаляване на изискването и да речем заетостта на посторонните да е под 5 дена на седмица. Още един дебат във връзка с гъвкавостта е фокусиран върху темата за ценообразуването. Напоследък виждаме една тенденция по отношение на политиките, а именно устойчивостта на универсалната услуга да бъде поставена над други цели, като да речем насърчаване на конкурентно способността. И с това стигам до своята последна част от презентацията. Нашите препоръки. Нашата препоръка е да си спомните факта, че държавите членки имат различни нужди, тъй като са изправени пред различни проблеми. От историческа гледна точка, най-основното притеснение преди либерализацията беше да няма монопол – това все още е факт в някои страни. Ние обаче като економисти искаме да напомним, че всяка намеса в пазара трябва да бъде само ако имаме ясен проблем и неуспех на пазара. В някои случаи основният проблем всъщност е устойчивостта на универсалната услуга и за тези страни регулаторната рамка трябва да даде достатъчно гъвкавост, за да могат да адаптират регламента спрямо своите условия. И последно, нещо, което често виждаме напоследък. Търговската и оперативната гъвкавост може би няма да бъдат достатъчни, за да имаме устойчиво предоставяне на универсална услуга. За тези страни е много важно да има ефективни правила за държавно подпомагане, за да се осигурят услугите на уязвимите групи от населението, както и да се защитят работещите в сектора. С това приключва моята презентация, презентацията, която ние ви подготвихме и сме готови да отговорим на вашите въпроси. Председателя, благодаря. Благодаря на нашите гости. Сега ще започнем с първите въпроси от страна на координаторите – Мисля, че господин Фабер първо ще вземе думата. И така, господин Фабер, имате думата от ТНП. Благодаря. Благодаря на организацията, която е направила това проучване. Спомням си, в миналото бях докладчик в Сянка по вторите и третите насоки. Затова две бележки. Нашата идея по това време – не знам дали съм прочел, между другото, проучването. И така, първоначално намерението беше да постигнем онова, което не беше постигнато, а именно да създадем вътрешен пазар. Истината по-настоящем е, че имаме национални пазари, изолирани, точно както беше в миналото. И това оказва своето въздействие – Вашето проучване и слайдовете показват, че е, държавите членки са изработили свои собствени услуги и това пречи на интегрирания единен пазар. Има и други последици. Днес по-настоящем имаме тарифи, които е, водят до това, че има по-високи цени в рамките на Европейския съюз прямо тези, които са в рамките на държавите. Трябва да направим нещо за този проблем. Ето го и въпроса. Какво можем да направим, за да имаме наистина интегриран вътрешен пазар и да нямаме 28 или на 1 февруари 27, наци... 27 национални пазари. Трябва да имаме трансгранична услуга. На второ място споменахте универсалната услуга и задължението за нея. Ако погледнем тази услуга на европейско ниво, ще видим, че нямаме кой знае какво ниво на амбициозност. Пет дни максимум доставки. Има и национални задължения за предоставяне на универсални услуги. В моята страна, например, се регулира колко далече може да е почтенската котия от населението, не повече от 2 км, например и това води до по-високи разходи, но това не е задачата на европейските законодатели. Що се отнася до дела на услугите от общ интерес, които се падат на почтите, вие казвате, че трябва да се премахне монопола. Държавите обаче, знаете, че понякога работят за това да има монопол плащат се пенсии на служителите и така нататък. Нещата стават по-сложни по този начин за конкуренцията. Тя по-трудно навлиза на пазара, тъй като има много стабилен монополис в някои държави. И по този начин би трябвало да внимаваме с предоставянето на универсалната услуга. Затова още един въпрос – трябва да внимаваме с промените. Смятате ли, че това е така? Пощенската услуга не трябва да се променя значимо. Още от Зелената книга и от първите насоки от края на 80-те се постанови, че трябва да има либерализация на пакетните доставки. Днес тя е либерализирана какво можем да кажем обаче за прозрачността на ценообразуването в трансграничен план? Това е един пазар, който се разширява и той може ли да бъде взет като положителен пример, който да бъде прехвърлен към доставките на писма? Тук има трансгранични правомощия, които са ограничени. Имаме насоки Имаме и предписания, включени в така наречените трети насоки, т.е. идеята е да се премахнат монополите, но се казва, че не може да има автоматично прехвърляне на разпоредбите в областта на конкуренцията. Какви са последиците от вас според тях? Ще стигнем ли до един монопол на практика или ще стигнем до нещо по-добро? Ще имаме ли вътрешен пазар в крайна сметка? Ще имаме ли единни почтенски услуги на интегриран вътрешен пазар? Благодаря. Merci, monsieur Фербер, aussi pour le petit cours d'histoire. Благодаря ви за краткия урок по история. Няма проблеми. Сега ще дам думата на социалистите демократи господин Даниелсън. И след това обмини... обнови Европа Доминик Рике. Uh, Благодаря за това, че ми давате думата. Благодаря и за добрата презентация. Подчертахте много интересни аспекта. Аз може би ще се фокусирам върху нещо малко по-различно от това, което съм видял във вашия доклад, защото цифровизацията, увеличаващата се електронна търговия водят до увеличаване на търсенето на колектните услуги. Също но обаче вие изтъкнахте, че има увеличаваща се конкуренция в този сектор. Разбира се, това много често е в полза на потребителя, но понякога е за сметка на служителите. Мисля, че това е важен аспект. Това може да се види и в други страни, например в моята как националният доставчик използва други поддоставчици, които работят с по-лоши условия на труд за своите служители. За мен от групата на социалисти и демократи те са много важни правата на работниците в сектора. Така че каква възможност виждате вие, за да сме сигурни, че увеличаващото се търсене, което води до ползи за обществото, не се случва в ущърп на правата на работниците? Не съм изчел целият доклад, но има различни модели на има различни модели на взаимоотношения в областта на заедостта, които сте описали, например, свързани с Амазон. Може би има нужда от някакви конкретни неща, които бихте искали от, да чуете от нас и които смятате, че е редно ние да направим като законодатели в Европейския съюз. Благодаря за Реню. Аз ще взема думата съвсем за кратко. Аз идвам от Германия. В някои от а, селските области се говори за това, че като цяло почтенската услуга трябва да се предоставя всеки ден, но хората се чудят дали наистина пощероните идват всеки ден. Ситуацията е такава, че понякога се чудя дали това, което имаме, не е точно монопол и ако беше по-конкурентна средата, дали щеше да е по-добре. Как смятате, че се случват нещата в различните държави членки? Защото смятам, че азиатските региони в Германия са толкова селски, колкото в някои други страни. За това как се случват нещата в другите страни, дали почтенските услуги наистина работят навсякъде за тези 5 или 6 дена, които са предписани по норматив или въпреки, че има монопол, какво смятате, че би се случило, ако приключим с а, този монопол и с правилото, че трябва да се предоставя тази услуга всеки ден. Сега от името на зелените господин Кав. Благодаря, господин председател. Мога ли да благодаря и на авторите на доклада за това, че той е така изчерпателен? Искам да изтъкна различните услуги, които предоставя почтата. Не става въпрос само за доставки това е социална услуга и за много хора, които живеят в отдалечените селски региони, ние знаем, че връзката между тях и държавата е именно почтенския оклон, и хората биха искали това да продължи. Говорихте и за въздействието върху околната среда на почтенските услуги. Много търговия се случва онлайн. Това води до потенциална опасност от увеличаване на въглеродния отпечатък, ако дори малки пратки идват в големи картонени опаковки. Интересуваме и синергията. Извън градовете и по-малките градчета, знам, че се използват различни транспортни услуги. Имаме случаи, в които има почтенски услуги, транспортни услуги, включително и обществения транспорт извън градовете. Гледали ли сте за възможност за синергия между тези различни услуги, които се предоставят в някои страни? Имаме почтенски автобус, който осигурява обществен транспорт и също времено разнася писма. По този начин не само ще имаме възможност да запазим околната среда, но ще подпомогнем и онези общности, които се срещат с големи предизвикателства заради намаляване на обществените услуги през последните години. Ще се радвам да чуя вашето мнение и споменаване на конкретни страни от ваша страна. Искам в заключение да, благодаря на, да ви благодаря за вашия доклад. В момента има много голяма промяна в почтенския сектор. За да може той да оцелее, трябва да има иновации. Ние можем да насърчим това и да сме сигурни, че държавите продължават да осигуряват тази така необходима услуга. Благодаря, господин Каф. Госпожа Лешанте. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Добър ден, колеги. Искам да напомня нещо. Значението на сектор на почтените услуги в Европа. Трябва да отчитаме два много важни елемента в тази връзка на първо място економическата тежест на сектора и на второ място функциите, които се възлагат на универсалната почтенска услуга, дефинирана в Европейската директива, както знаем. Предлагане на почтенски услуги, които са качествени, постоянни на всички точки от територията, на достъпни цени за всички потребители. Що се отнася до економическата тежест на този сектор в Европа, почтенските услуги 69 милиарда евро, 1,7 милиона са работещи в сектора. Те са на второ място по брой заети лица. Разбираме интереса и натиска, който оказват някои американски частни стопански субекти – Пазара трябва да се отвори още повече за конкуренцията, но както знаем, Пощата предоставя универсална услуга, за да отговори на общия економически интерес. Трябва да се гарантира доставката на пакети и писма навсякъде и да се гарантира достъп на всички до основните услуги – Трябва да се премахне и различията между селски и градски региони, чрез осигуряването на една универсална мрежа. Така че трябва да запазите своето внимание. Тази функция е от ключово значение, както знаем, тук всички сме съгласни, само че тя не е доходоносна. Благодаря. Merci beaucoup, Madame Le Chanteux. Um, pour, for ECR, um... Euh, за екара, господин Русто, искате ли да вземете думата? Не. Госпожа Дейли от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Благодаря на учените, които изготвиха това изследване. Отлично резюме на предизвикателствата, пред които е изправена почтенската индустрия. Аз съм ирландка. Мисля, че в нашата страна почтенския отрасъл е изблъскан с много предизвикателства и имахме много трудности да защитим уронването на престижа и възможностите на почтенските услуги, тъй като знаете, че те предоставят и много други типове услуги, като разнасянето на пенсиите, например. Тези услуги като цяло идват на висока цена, но са безценни. Ако погледнем това, което се случва в Европа и преструктурирането на моделите, ще видим, че в крайна сметка стигнахме до намаляване на заетостта. Освен това, Алтернативите водят до по-низко качество на заетостта, по-низки заплати. Има предизвикателства предявени от името на е, нискобюджетните услуги. Това трябва да се наблюдава. Едва ли ще отречете, че като цяло има е, много негативи за почтенските служители. Социалният модел в Европа е поставен на риск. Е, има все повече и повече възлагане на външни изпълнители, влушаване на условията на труд и така нататък. Много колеги казаха, че трябва да защитим отрасъла. Мисля, че либерализацията в крайна сметка ще влуши положението. От една страна, ние виждаме, че директивата постановява, че трябва да Следим и за социалното въздействие. От друга страна, едва ли правим много по въпроса. За това въпроса ми е ще се погрижим ли за това допълнителната гъвкавост на национално ниво да не доведе до влушаване на стандартите? Нека да не забравяме, че услугата трябва да е безплатна и достъпна за всички. Това е основният ми въпрос. Хареса ми онова, което казахте за екологичните аспекти. Ще вземете ли предвид и екологията, когато говорите за оцеляването на услугата? И последния оратор, госпожа Гарсия Мунюс. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентацията. Бих искала да благодаря на учените за това изследване. Радвам се, че се отчита социалното въздействие на политиките, както и тежкото положение на отрасъла. Вие пледирате за гъвкавост. Това е услуга, която трябва да отчита нуждите на най-уязвимите групи от населението. Възрастните хора, тези, които живеят в селските райони, в отдалечените райони. Аз съм от едно много малко село. Пощенските услуги, които стигат до това село, водят в крайна сметка до социално-економическо сплотяване. В а, някои от най-слабо населените райони на Европейския съюз предоставянето на подобни услуги наистина води до а, социално сближаване. Благодарение на тези услуги хората могат да се здобият с лекарства, с билети за влак и какво ли още не. Затова мисля, че е необходимо да отчетем разностранната роля на почтенските услуги. А що се отнася до екологичното въздействие, мисля, че то следва да бъде взето предвид, като се има предвид, че говорим все повече и повече за околната среда и от тук нататък ще говорим все повече и повече за нея. Това, което потребителите искат най-много от отрасъла е да има предоставяне на бърза и качествена услуга. Това обаче оказва и въздействие върху околната среда и трябва да видим какво е то. Необходимо е да има преход към екологично чисти услуги. Всички ние трябва да преминем към устойчива мобилност. Благодаря. Благодаря, госпожо Гарсия Мониус. Имате думата, за да отговорите на всички зададени въпроси от членовете на нашата комисия. Кой иска да се изкаже първи? Вие решете. Окей, okay, мистер Чепикис. Господин Церпицкис, благодаря за тези изключително уместни въпроси. Ще се опитам да ги обобщя, да намеря общ знаменател – между въпросите. Очевидно има някои притеснения, свързани с услугите от общ економически интерес. От една страна е важно да се отчете въздействието на евентуалната конкуренция. Има инструментариум, който може да помогне да се предотврати негативното въздействие върху услугите от общ економически интерес. Тук има за какво да се помисли. От друга възможност обаче това може да представлява една възможност за подобряване на услугата, защото там, където има опадък, цените на пратка или на писмо растат. Цените, знаете, обаче не могат да растат главоломно, защото от една страна те ще станат недостъпни, от друга страна на лице и дисциплиниращото въздействие на цифровата комуникация. Операторите не са с развързани ръце, така че това е предизвикателство, що се отнася до самите доставчици на услугата. Имаше въпрос, свързан с това дали трябва да има допълнителна регулация или да бъде премахната регулацията. Тук има връзка с. Имаме връзка с целите на политиката. Каква е ползата от това да има регулация като цяло? От економическа гледна точка въпросът не е лек. Можем да погледнем действителността на пазарите. Как се държат те? Ако погледнете селските райони, там почти отсъства конкуренция, що се отнася до доставките на писма. Има възможност за конкурентни доставки, но обемите са такива, че просто не е изгодно да се предоставя подобна услуга в селските райони. И това показва, че тук може да има засечка в пазара. Не сме разгледали точно този аспект, но има индикации за нещо подобно. От друга страна, разумно е и логично е да се поставят под въпрос регулациите. Те бяха въведени много отдавна, преди да започне епохата на цифровизацията. Трябва да се запитаме дали те все още са релевантни. Както казваме в нашата презентация, трябва да видим къде са слабите места в пазара – и как могат да бъдат премахнати те чрез интервенция. Що се отнася до социалните условия, тук също имаме повод за тревога. Не веднъж се повдигат подобни въпроси. Стана ясно, че седмица-две след коледа в много страни станахме свидетели на стачки. В Финландия, например, стачката на почтенските служители в крайна сметка доведе до смяна на министъра. Това е нещо изключително важно. Имаме го предизвикателството на безкрайното отслабване на социалните стандарти. Когато говорим за равнопоставеност, трябва да вземем предвид факта, че Различните оператори трябва да следват различни правила и това може да доведе до поведение, което е в ущърп на конкуренцията. Трябва да се види обаче какво може да се направи за проблема. Какви могат да са мерките при даването на лиценза да се гарантират минимални стандарти, например. Благодаря. Искате ли да добавите нещо? Не. Добре, благодаря на всички. Изпреварихме времето. Имаме 20 минути до следващата точка. Бъдете тук на време в 10 часа. Ще започнем точно на време. Ще изслушаме хърватските министри. Ще чуем какви са приоритетите на хърватското председателство. Продължаваме в 10 часа. Благодаря.

So, ladies and gentlemen, please take your seats. Ако обичате, заемете местата си, дами и господа. Уважаеми колеги, Искам да дам началото на втората част от сутрешното ни заседание. Приветствам хрватското председателство на съвета. То днес е представено от господин Йоси Билавер, министър на морето, транспорта и инфраструктурата и господин Франо Матушич, министър на туризма. Добре дошли в Комисията по транспорт към Европейския парламент. Както знаете, председателството представя своите приоритети в пленарна зала миналата седмица – Днес ще имаме възможност да ги обсъдим по-задълбочено в областите, които са в нашия ресор, а именно транспорт и туризъм. Радвам се, че председателството ще постави акцент върху продължаване на развитието на единното европейско транспортно пространство, устойчивите морски дейности, цифровизацията, иновациите във всички сфери на транспорта. Особено се радвам, че председателството поставя голям акцент върху туризма, който придобива все по-голямо значение и в нашата комисия. Искаме да се работи по-системно на европейско равнище по предизвикателствата пред сектора на туризма. Предлагам да дам думата първо на двамата министри по 10 минути на изказване. След това ще чуем координаторите, после отговорите на двамата министри и след това ще дам думата за изказвания от страна на членовете на комисията. Сега ще дам думата на господин Билавер първо. Заповядайте. Благодаря. Добър ден на всички. Господин заместник председател на комисията, Уважаеми членове на комисията, уважаеми депутати, за мен е чест да представя програмата на председателството в транспорта. Казвам се Йоси Билавер и съм министър на транспорта, морето и инфраструктурата. Подготвих изказването си на харватски, така че с ваше позволение искам да мина на този език – Както може би знаете, Харватска поема председателството във времена на сериозни предизвикателства в началото на нови институционален и законодателен цикъл. Програмата ни почива на четири приоритета. Европа, която се развива, Европа, която се свързва, Европа, която закриля и влиятелна Европа. в ресор Европа, която свързва, председателството ще постави акцента върху насърчаването на политики, засилващи инфраструктурните връзки в Европейския съюз. Относно транспортните приоритети на председателството, те са два основни приоритета. На първо място – подобряване и завършване на трансевропейската транспортна мрежа и на второ място устойчив и конкурентоспособен сектор на морепоплаването. Искам да представя първо приоритетите в интермодалния транспорт. Тук основният ни приоритет са, е регламента за интелигентни мрежи ТЕН – Наш приоритет е предложението за интелигентни мрежи ТЕН. Общия подход съвета бе прият на 17 декември 2019 и сме готови да започнем преговори с парламента във възможно най-кратък срок. Все още обсъждаме кои да са датите на тристранните срещи. Целта ни е да приключим преговорите с парламента по време на нашето председателство. Механизма за свързана Европа е следващия приоритет. Много важно досие за нашето председателство, защото е свързано с многогодишната финансова рамка. Това досие се обсъжда и в Комисията по промишленост, енергетика и наука – ИТРЕ, но искам да го спомена, тъй като от особено значение за бъдещите инвестиции в мрежите ТНТ за периода 2020-2027. Значението на това досие не касае само транспорта, но енергетиката и дигиталния сектор, които са от ключово значение за синергията и ефикасната работа на вътрешния пазар на Съюза. Постигнато е съгласие по време на румънското председателство през февруари 2019. Веднага, щом приключат преговорите за МФР, съветът ще е в готовност да приключи това досие. Относно директивата за съчетание транспорт, председателството бе готово да продължи работа по това досие – но доколкото разбираме, заради последните събития, свързани с зеления курс, комисията ще оттегли досието и то ще бъде обсъдено по-късно. Правата на пътниците в железопътния сектор е сред основните ни приоритети. Искаме да се повиши удовлетвореността на крайния потребител и да насърчим използването на този вид транспорт, който е екосъобразен. Съветът постигна общ подход през декември 2019 и сме готови да започнем преговори с парламента. Първият триалог е насрочен за 28 януари. преговорите по социалния и пазарния стълб на първия пакет за мобилност приключиха на 11 декември. Корепер потвърди временното споразумение. Очакваме комисията Тран да направи същото днес. Нашето председателство очаква трите досиета да бъдат приключени и прияти през пролета. Съветът не успя да стигне до споразумение относно позицията по предложението за евровинетка. Работим по продължаването на тези преговори. Държавите членки искат да видят резултата от свързаното предложение за достъпа до пазара, в което се говори за подсилване на механизма за искане за информация, които се качат националните регистри. Дискусиите в работните органи на съвета ще продължат през януари. Относно въздухоплаването и правата на пътниците в този сектор, досето буксува от няколко години. По време на финландското председателство бяха направени нови стъпки – във връзка с напредъка по тази тема. Ние ще продължим работата по време на нашето председателство. Ще вземем предвид и проучването за сегашното състояние на правата на пътуващите в сектора на въздушния транспорт. Даваме се сметка какво е политическото значение на това досие и ще се опитаме да постигнем общ подход до края на председателството. Относно предложението за единно европейско небе. Втора версия. Предложението е от 2015. Конюнктурата във въздушния транспорт се промени, което се потвърждава и от економическото състояние. Междувременно бе прият регламента за ЕАСА – Министрите в съвета поиска комисията през 2018 да разгледа възможността за промени в действащото предложение. Трябва да действаме бързо с цел да избегнем задръстванията във въздушния транспорт и да намалим емисиите. Даваме си сметка за цялата палитра от проблеми, свързани с това досие. Ще положим максимални усилия да решим този проблем по време на нашето председателство и най-малкото да постигнем сериозен напредък. Работната група за въздушния транспорт ще продължи своята активна дейност. Все още нямаме времеви график, не можем да започнем работа преди да сме получили промененото предложение. Относно продължаване на работата ни, свързана с реформите, планираме обсъждане по време на среща на върха. Тя ще е посветена на въздушния транспорт и ще се проведе в Добровник. В допълнение към това, нашето председателство ще направи всичко необходимо, за да сключи споразумение за въздушен транспорт с трети държави и най-вече тези, които буксуват от известно време. Така ще бъдем подготвени за съседанието на съвета на ИКАО. Морският транспорт и подготвянето на декларация на министрите за опазването на околната среда за дигитализацията, финансирането на иновациите и конкурентоспособността на морския сектор. Ние гледаме на тази декларация като на възможност за държавите членки да изразят своето виждане за бъдещето на морския сектор, особено на фона на зеления курс и началото на новия законодателен цикъл. Ще проведем заседание на 10 и 11 март неформален съвет ще проведем дискусии с експерти по споменатите теми и дебат на министрите. Надявам се, че декларацията ще бъде отразена и в заключение на съвета през юни. Също така, нашата цел е да намалим емисиите парникови газове с 50% до 2050. Относно съответните събития, насрочени по време на нашето председателство, съветите по туризъм и транспорт ще се проведат на 13 до 15 май в Шибанек, заедно с Европейската комисия. Очакваме над 2000 участници. Корабоплаването, устойчиво и конкурентоспособно корабоплаване, това е сред нашите приоритети. Ще проведем неформален съвет на министрите, които отговарят за морското дело на 11 март, а предния ден ще проведем конференция на заинтересованите лица искаме да засегнем цял набор от теми, като опазване на околната среда, моряците, цифровизацията, финансирането на иновациите и конкурентоспособността. И на последно място, на 29 и 30 март ще се проведе среща на върха по въздушен транспорт в Добровник, която ще разкрие чудесна възможност за обсъждане на устойчивостта и капацитета на въздушния транспорт. Благодаря. Очаквам с нетърпение да чуя вашите въпроси, разбира се, след следващото представене. Нашето председателство очаква доста трудности, предизвикателства и проблеми, но чрез добър диалог и дискусия се надявам, че ще намерим добри компромисни решения. Благодаря ви. Уверен съм, че нашето председателство ще бъде успешно. Благодаря ви, господин Билавер. На фона на работната програма, която очертахте, съм сигурен, че ще вложите много усилия да намерите тези компромисни решения. Сега министър на транспорта. Благодаря. Уважаеми членове на Комисията по транспорта и туризма, уважаеми приятели, Днес се радвам, че имам възможността да обсъдя с вас хрватските приоритети, свързани с туристическия сектор по време на нашето председателство на съвета. Ние сме изготвили една подробна 6-месечна програма, която е изградена около основните ни 4 приоритета, които колегата вече спомена. Европа, която свързва, Европа, която защитава и която има въздействие. Туризма е хоризонтален сектор и нашите приоритети като цяло покриват всички тези основни четири приоритета. Туризма води до по-балансирано економическо развитие, той свързва дава принос към репутацията на държавата и има своя принос по отношение на сигурността и безопасността. Европейския съюз е туристическа дестинация номер едно в света. Туризма е сериозен економически фактор, който допринася около 10% от БВП на Европейския съюз и води до заетост на 9% от всички заети лица в Европейския съюз. Туризма е 6% от нашите, нашия износ и над 20% от износа на услуги. Той се нарежда след автоиндустрията и след хранителната индустрия. Също време, но обаче туризма има въздействие върху опазването на, национа... на природното и културно наследство тези предизвикателства са общи за всички държави членки. Поради тази причина е важно по-систематично да разгледаме тези проблеми на европейско ниво. Хрватското председателство ще защитава политики за отговорен и устойчив туризъм, като най-вече ще се фокусираме върху това да имаме разнообразие в туризма, ще окоръжаваме развитието на по-малко развитите туристически области и ще се фокусираме върху местните области и туристите, да намалим сезонността на туризма в определени области, ще се занимаваме и с дигитализацията в туристическите системи. Като се има предвид как туризма сближава, Харватия вярва, че туризма следва да, бъде по, да има по-централно място в европейските политики. Ние смятаме, че е много важно да имаме развитие на туризма в по-малко развитите области и това да се дължи на малките и средни предприятия, което ще допринесе за балансирано регионално развитие. Устойчиви и отговорни действия ще намалят негативните последствия от туризма, както и ще обогатят туристическите дестинации. Туризма е много устойчив сектор. Той има жизнеспособност в дългосрочен план води до ползи за местните общности, защото отговорният туризъм води до по-добро социално-економическо развитие на местата, в които той се случва. Освен това, ние искаме да имаме туристически търговски марки, за да можем да имаме маркетинг към трети страни. Тези общи търговски марки трябва да наблягат на това колко качествени са нашите туристически дестинации, както и да осигурят видимост на Европейския съюз, за да може Европейския съюз да остане лидер в сферата на туризма и за да можем да отразим различните предизвикателства, като изменения в климата, природни бедствия и други ние трябва да имаме по-голяма видимост на световния пазар и да се промотираме като сигурна и безопасна дестинация. Едно от нещата, за които ние мислим е, че европейския туризъм трябва да намери по-широко признание в европейските институции и политики, особено, що се отнася до устойчивият туризъм. Като се има предвид каква е ролята за сближаване на туризма в Европейския съюз. Ще приключа като говоря за това, че за да има развитие на туризма, трябва да има економическо развитие, трябва да имаме отговорност и устойчивост. Това е важно, за да имаме преход към едни стабилни климатично неутрални общности. И накрая, отново искам да кажа, много се радвам, че съм в сграда на Европейския парламент, защото аз бях наблюдател в Европейския парламент в периода 2012 година, 2013 година, преди ние да станем пълноправен член, защото знаете, ние приключихме преговорите с Европейския съюз в края на 2011 година и 2013 година се присъединихме към Европейския съюз през месец юли. По това време аз следвах работата на вашата комисия, комисията Тран. За това тя ми е много позната. Благодаря за вашата покана. Очаквам с нетърпение да отговоря на зададените ми въпроси. Благодаря, господин Матушич, за вашия принос. За нас също е, е много приятно да сте тук сред нас. Сега ще започнем с въпросите от страна на координаторите. Давам думата на господин Маринеско, ЕНП. Благодаря, господин председател. Благодаря на министрите за презентациите. По отношение на транспорта, виждам, че имате доста сериозна програма. Пожелавам ви късмет, за да успеете да изпълните всички тези дейности, които сте включили в програмата. Досията не са лесни. По отношение на интелигентните мрежи ТНТ, мога да ви кажа, че НП е подкрепя наистина тази идея. Господин Нарики като докладчик се надява да, при... да постигнем заключение и да приключим работа по това досие, но не такова намерението на съвета. Съвета заличи доста от обхвата на тези досиета, така че моля ви направете нещо, защото това ще донесе полза и ще ни помогне да приключим коридорите. По отношение на СЕФ, предлагам ви да направите, може би, едно, една среща. Аз съм докладчик по темата, за да можем да приключим поне две от трите открити теми, свързани с разпределение на средствата от кохезионната политика и третите страни и да остане само бюджета, т.е. когато когато се вземе решение за бюджета последващата тема не сме толкова оптимистични. Досието ще се върне обратно в парламента. Днес ще гласуваме и ще имаме възможност да внесем своите изменения. Струва ми се, че там предстои да се свърши работа от страна на парламента. По отношение на правата на пътниците, знам, че работите по темата, но предлагам да започнем темата за правата на пътниците, които ползват самолетен транспорт, тъй като има блокаж. Досието наистина е трудно и все пак ще трябва да се постигне заключение и по него. Може би не е лошо да разгледате и варианта с слотовете, защото авиационната индустрия чака това досие от доста време, въпреки че не ви е в програмата. И последно много се радвам, че го споменахте и че го ни казахте, че ще положите усилия. Може би подробно може да ни кажете какво възнамерявате да направите с това досие за туризма. Вие работите и по многогодишната финансова рамка, така че може би ще успеете да убедите държавите да и отделят специално бюджетно заглавие, бюджетен ред, който да покрива темата за туризма. Благодаря ви. Благодаря на господин Маринеско. Господин Даниел, от името на социалисти и демократи. Благодаря. Благодаря и на двамата министри за това, че са тук и за това, че ни запознаха с своите приоритети за следващите 6 месеца. С голямо удоволствие чух всички ваши амбициозни цели по отношение на транспортния сектор. Надявам се, че ще успеете да постигнете повечето от тях до лятото. Ние също Знаем колко е важно да се финализира работата по мрежите ТНТ. Това е важно, за да има инвестиции в инфраструктурата, но също така е важно и от гледна точка на промяната в транспортния сектор, което ще доведе до това да успеем да изпълним своите климатични цели. Интермодалната пътния транспорт, нещо, което споменахте. Аз и групата на социалистите и демократите смятаме, че всъщност е грешка комисията да оттегли своето предложение за съчетание или комбиниран транспорт. Мисля, че трябва да има преговори. Ако по някакъв начин можете да говорите с комисията, аз вярвам, че ще е напразна, но все пак самия ще опитам. Мога да ви кажа, че ние от парламента ще ви помогнем и ще можем да приключим преговорите до лятото. Няма смисъл да чакаме още две години за по-амбициозно предложение. Вярвам, че съвета и парламента могат да бъдат достатъчно амбициозни и да имаме нещо работещо до лятото. Също така с радост разбрах, че давате приоритет на преговорите, свързани с правата на пътниците, които ползват железопътен транспорт. Много е важно да имаме и там спазване на правата на пътниците, особено ако искаме да насърчим използването на железопътния транспорт. Във връзка с досиетата за авиацията, разбирам, че ваш приоритет ще бъде да премахнете блокажа на някои от досиетата, които са блокирани от години. Това ще бъде наистина приветствано от парламента и най-вече от нашата група социалисти и демократи, защото авиацията е сектор, в който политически изоставаме по отношение на законодателството. Както казахте, може би нещо се загуби при преговора. Може да ни кажете по какъв начин точно възнамерявате да възстановите преговорите по това досие и какво вярвате, че ще успеете да постигнете по време на вашето председателство във връзка с досиетата по авиацията. И очаквам с нетърпение доброто ни сътрудничество пред през следващите няколко месеца. Аз съм съгласна с колегата Маринеско. Ако може да има бюджетен ред за туризма, това би било наистина високо оценено в парламента. Благодаря господин Даниелсън. Сега давам думата на Поднови Европа, следващия оратор. Благодаря. Госпожа Натегал, благодаря ви. Радвам се, че се фокусирахте върху различни неща, да речем ТНТ, както и правата на пътниците и пасажирите. Започва още една година, в която нямаме обединено европейско небе. Колегата от Социалисти демократи спомена ситуацията по авиационните досиета, но наистина обединеното или единното небе над Европа е нещо, което ще доведе до по-малко закъснение, по-малко изменение на маршрута на самолетите и съответно намаляване на емисиите въглероден диоксид. Темата се появи отново през месец декември в съвета бяха взети важни решения за регулаторна актуализация на нормативната база. Можете ли да бъдете малко по-конкретни, да ни кажете по какъв начин ще продължите да работите и да изпълнявате целите по отношение на това досие в наистина кратките месеци, които ни предстоят? Очаквам с търпение вашия отговор. Благодаря. За зелените, господин Кав. Благодаря. Може ли само да продължа във връзка с темата за единното европейско небе? Всички искаме да видим маршрути на самолети, които са по-преки и да се радваме на економите от това. Има обаче една опасност. Ако е по-лесно да се лети, повече хора ще летят, а в един свят, в който има ограничения по отношение на въглеродните емисии и като се има преди какви са целите на зеления курс, какви усилия можете да направите или възнамерявате да направите, за да се гарантира, че няма да има увеличаване на емисиите от авиационния сектор, ако се стигне до приемане на единното европейско небе? Благодаря, господин Кав. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Обръщам се към хрватските министри. Както знаете, тук а, разликите не са между дясно и ляво, между изток и запад. Имаме много проблеми с преговорите по пакета за мобилността. Мисля, че една страна като Харватия може ни помогна да преодолеем тези различия заради вашето географско разположение и история, така че очаквам с нетърпение вашето председателство. Съвсем накратко разбираме какъв е интереса на Австрия за прохода Бренер и искаме да се реши проблема с тези наистина много тежкотоварни автомобили по пътищата на Австрия. Има ограничения, които се увеличават и притесняват много германските власти във всички региони, които участват. Мисля, че това е тема, която бързо трябва да бъде решена. Вече говорих с комисията, написах им писмо по темата. Трябва ни решение, което ще защити интереса на всички. Не искаме да работим в ущърп на свободното предвижване и също времено разбираме притесненията на австрийците във връзка с всичко това. Все пак трябва да има движение. Още нещо съвсем кратко. Понякога виждаме монопол във връзка с достъпа до пристанища и определени а, корабни линии. Има такива, които вземат всяко място, което се освободи и може би е добре да се въведат тези нови правила, които ще дадат правилно, които ще дадат добра възможност за конкуренция, защото иначе имаме сериозно изкривяване на пазара. Благодаря за екаре. Някой трябва да вземе думата. Господин Хос, заповядайте. Благодаря, господин председател. Две неща Ако искаме да намалим броя на кратките полети в Европа, е, трябва да обърнем внимание на времето за пътуване и това какво се случва с железопътния транспорт. Много е важно да има оперативна съвместимост и да се улесни е, купуването на интегрирани билети. Освен това, как се вписват плановете за корабоплаването по вътрешните водни пътища и в международен план в Зеления пакт? Колкото по-екологично чисти дейности, толкова по-добре. Имаме целите на Зеления пакт, но и нашата индустрия трябва да остане конкурентоспособна. Не мислите ли? Благодаря, госпожа Контура от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на господата Билавери Матошеч за презентацията на приоритетите на Харватия в областта на транспорта. Програмата на председателството е доста задоволителна. Зелената сделка или зеления пакт вече са действителност. Ще говорим постоянно за устойчивост, за екологосъобразност. Ще се съобразяваме с Парижкото споразумение. Искам да спомена обаче островите. Господин Билавер, и Харватия, и Гърция разполагат с много острови. Съответно, островните държави членки би трябвало да работят за нуждите на малките острови, които са част от тях. Транспортът е много важен за тези малки острови. Знаете, че голяма част от приходите на тези острови отиват точно за транспорт. Тук се засягат и въпросите свързани с измененията в климата, демографията и така нататък. Затова бих искала да ви попитам следното. Възнамерявате ли да поставите акцента върху проблемите на островите, в вашите 6 месеца на председателство. Обръщам се към господин Матушич в качеството му на мой приятел. Благодаря ти. Радвам се, че спомена туризма. Добре познате факта, че туризма е катализатор за растежа. И освен това, той е спасителната сламка за райони, които иначе няма как да реализират економически растеж. Туризма създава работни места, той дава възможност да се даде тласък на економиката на всяка една държава членка на Европейския съюз. Ти самия каза, че на туризма се падат около 10% от БВП на съюза. Затова бих искала да запитам относно бюджета – някои колеги вече говориха по този въпрос. Европейския парламент иска една символична сума 300 милиона. Мисля, че трябва да убедите вашите колеги в съвета да се съгласят на такова финансиране. И накрая бих искала да ви приканя да погледнете нашата резолюция за фалита на Томас Кук. Тя е много важна. Много е важно да има европейски механизъм за справяне с подобни кризи. Защото това не винаги се разбира от само себе си. Имаме нужда от механизъм. Необходимо е да подкрепяме държавите членки в случаи, в които има природни бедствия, причинени от измененията в климата или пък големи затруднения, причинени вследствие на свръхтуризма или пък вследствие на евентуална беженска криза и така нататък. Очитате ли всички тези неща в програмата на вашето председателство за 6 месеца. Благодаря. Сега стигаме до първите отговори. Кой иска да започне? Окей, мистер Вилевер. Evo mogu ja prvi. Zahvaljujem se na zaista konstantno. Нека аз да съм първи, казва господин Билавер. Благодаря за тези изключително релевантни и конструктивни въпроси. Те доказват, че сте слушали внимателно нашите презентации. Зададохте много въпроси, затова ще започна по реда на постъпването. Въпросите на господин Маринеско. Много се радвам, че той винаги е честен. Вече сме се виждали няколко пъти Първият ви въпрос беше относно интелигентните трансевропейски транспортни мрежи, познати като Smart TNT. Вече ви казах, че това е приоритет за работата на така наречената интермодална група. Този проект е изключително важен за целия Европейски съюз и най-вече за по-късно присъединилите се към съюза държави членки. Тяхната инфраструктура още не е съвсем развита. Същото въжи и за коридорите, които минават на тяхна територия. Ето защо ние искаме да приключим работата по основните коридори до 2030 година. Ние, Европейската комисия и парламента, трябва да положим всички усилия, за да може да се приеме регламента а, относно интелигентната модалност. В момента дебатираме с парламента относно датата на започване на преговорите. Надяваме се тази дата да бъде уточнена максимално скоро и да имаме първи тристранен разговор. Що се отнася до въздушния трафик? Чухме няколко въпроса в тази връзка. Господата Маринеско, Нактегал, Рос и така нататък. Аз ще говоря за единното европейско небе и правата на пътниците в въздушния транспорт. Не искам сега да ви залъгвам с фалшиви обещания. Не искам да ви давам и конкретни дати, защото това едва ли е уместно. Мога да ви кажа, че ние сме готови да работим за решаване на проблема, който съществува вече не малко години – За да успеем да решим проблемите, очакваме вие да ни помагате. Естествено, първата стъпка трябва да бъде направена от комисията. През декември видяхме, че държавите членки имат много различни позиции. Ето защо, когато представихме своите приоритети пред Европейската комисия, ние поискахме от нея тя да направи повторна оценка на някои предложения и разпоредби, защото първоначалното и предложение беше направено още през 2013 година. Вие самите знаете какво е увеличението на въздушния транспорт. Технологиите също се развиват с главоломна скорост. в нашето небе има страшно много вредни емисии и ние осъзнаваме откъде идват те. Много ни харесва проекта за Зеления пакт, защото той ще окаже голямо въздействие върху въздушния транспорт, върху морския транспорт и също така върху железниците до известна степен, защото идеята ще бъде да се прехвърли голяма част от съществуващия транспорт върху железопътния транспорт и върху вътрешните морски пътища. След около месец очакваме първите проекти в тази област на Европейската комисия. същото време ще започнем и разговори с държавите членки. Аз съм убеден, че ще постигнем голям напредък, защото има нужда от такъв напредък. По другите ви въпроси, господин Кампоманези зададе въпрос за прохода Бренер. Ние знаем какъв е проблема. Знаем, че е наложително да опазим околната среда. В същото време тук има търговски интереси и има проблеми свързани с местното население. Ние няма как да решим точно този проблем, но що се отнася до нас, нашата позиция, искам да ви кажа, че ние също сме имали проблеми с съседни нам държави. И винаги сме се опитвали да намерим решение, което да удовлетворява всички. Що се отнася до европейските средства, пределно ясно е, че те трябва да се използват максимално ефективно и в духа на добросъседските отношения трябва да намерим и решение на проблемите. Искам да ви кажа, че личният ми опит е такъв, че мога справо да кажа, че можем да спомогнем. Господин Рос спомена Зеления пакт. Ние осъзнаваме проблемите, пред които сме изправени. Знаем какво е въздействието на измененията в климата ние го виждаме всеки ден. Европа е сериозно засегната. В Харватия ставаме свидетели на това как нивото на морското равнище се покачва. През лятото ставаме свидетели на засушаване. Вие самите виждате какво се случва в Австралия, големите пожари, в Канада пък има наводнения. Наш е, общ приоритет трябва да бъде намирането на решения. Не само в европейски план, а в целия свят. Ние трябва да сме тези, които ще започнат промените, които ще начертаят пътя за всички останали. Времето изтича, затова трябва да се действа. Много ми харесва предложението на комисията за Зеления пакт. То ще окаже голямо въздействие върху сектора на транспорта. Знаем, че на транспорта се падят голяма част от вредните емисии, независимо дали говорим за въздушен, шосеен или морски транспорт. Ето защо трябва да положим всички усилия, за да може превоза на товари да мине от шосетата към вътрешните водни пътища и железниците. Надяваме се, че в рамките на следващата многогодишна финансова рамка ще бъдат заделени средства за вътрешните морски пътища и за железниците. Що се отнася до леките автомобили, би трябвало да се работи за това да се премине към альтернативни горива. За това се обръщам с апел към вас. Работете за такава промяна. В Опатия ще организираме неофициална среща на върха, посветена на морския транспорт. Бихме искали държавите членки да подпишат един документ, който в крайна сметка да се превърне в заключение на, на съвета. Искаме европейската корабостроителна индустрия да се развива, а не само да работи за намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Освен това, искаме да останем конкурентоспособни и да придобием още по-голяма конкурентоспособност в световен план, що се отнася до строителството на плавателни съдове. Искаме освен това да допринесем за допълнителната цифровизация и да работим за инвестиции в иновации. Готови сме да работим за всички тези приоритети. Надяваме се, че тази декларация ще бъде прията и подписана в Опатия. Госпожо Контура, вие сте от Гърция. Говорихте за проблемите на островите и за това колко е важно те да бъдат свързани с континента. Харватия наистина има повече от хиляда острова и ние много добре знаем колко трудно е да се свържат островите с континента. Знаем, че проблемите са подобни в Гърция, в Испания, в скандинавските страни. Ние искаме местните общности да останат там, където са. Искаме тези общности не само да оцелеят демографски и економически, но и да се развиват. Затова ние предлагаме да се финансира и инфраструктурата на тези острови с европейски средства. Необходими са много средства, за да се защити околната среда и за да останем жизнеспособни и устойчиви. Необходимо е да се разположат зарядни станции за онези кораби и лодки, които използват електричество под формата на гориво, както и станции за водород за хибридните съдове. В Харватия сме създали една концепция, която се нарича концепция за интелигентните острови. Тя се отнася основно до производството на електричество, храни и устойчив транспорт. Ние сме убедени, че всички тези компоненти могат да послужат за пример и могат да допринесат по устойчив начин за развитие на нашите острови, могат да спрат изтичането на мозъци от островите, особено що се отнася до младите хора – Надяваме се, че ще бъдат създадени работни места благодарение на тази концепция. U prometa, kažem, е je puno е На следващо място. Много въпроси зададохте относно въздушния транспорт. Няколко депутата зададоха въпроси за въздушния трафик. Много интересни са тези въпроси. Наистина ни приканвате да положим много усилия в тази област. Ще го направим. Бъдете спокойни. По време на финландското председателство започнаха много инициативи и ние сме много благодарни за постигнатото. Какво искаме да направим? Възоснова на проучването на комисията относно статута на пътниците в авиацията. Искаме да започнем разговор между държавите членки, за да може да стигнем до компромис и този компромис трябва да бъде прият в съвета. Надявам се, че ще постигнем голям напредък. Ние бихме искали да постигнем общ подход – Надяваме се, че това ще е възможно. Знам какви усилия полага господин Маринеско за постигане на тези цели. Надявам се, че наистина ще постигнем тези цели. Благодаря, господин Матушич. Той ще отговори на въпросите свързани с туризма. Благодаря. Ще отговоря на харватски. Искам да благодаря на депутатите Даниелсен, Маринеско и Контура – за конструктивните въпроси, свързани с туризма. Всъщност, тук има един общ знаменател. Това е МФР. Парламент има предложение да се приема една позиция за устойчив туризъм. Съвета не я прие. Вашата идея е да се подкрепи е, развитието на малките и средните предприятия в областта на туризма чрез е, една съществуваща програма. Ние очакваме много да се дебатира по този въпрос в Добровник на среща на високо ниво на 27 и 28 април. Този въпрос ще бъде обсъден тогава от министрите на туризма и ще обсъдим и по-доброто позициониране на туризма. Надявам се, че този въпрос ще бъде наистина обсъден. Аз е, вече съм участвал с госпожа Контура е, в различни дискусии на различни форуми. Благодаря и за ролята, която тя играе, що се отнася до запазването и развитието на туризма в по-малките райони. Имаме съвместни инициативи в областта на туризма. Надявам се, че в края на април много от вас ще дойдат в Добровник и в крайна сметка ще имаме и заключения, които да бъдат прияти през май туризма наистина е от голямо значение за развитието на селските райони. Тук следва да обвържем инициативите от тази област с инициативите в областта на селското стопанство. Искам да спомена проследяемостта на селско-стопанските продукти. Много е важно да се осъзнае, че туризма е един от четирите водещи промишлени отрасли в Европа. Що се отнася до Харватия, за нас на туризма се падат около 20% от БВП. Всъщност БВП на много от средиземноморските държави до голяма степен се влияе от туризма. Що се отнася до механизма за обещетения. Вие имате позиция, спомената във връзка с фалит на Томас Кук. Необходимо е да се въведат мерки, за да се избегнат подобни случаи или когато има подобни случаи, независимо от какво са причинени, дали от фалити или от а, природни бедствия, а, ние трябва да имаме механизми, за да може туризма да се възстановява. Необходимо е да помогнем освен това на островите. В Харватия на островите се пада 30% от целият туризъм в страната. Необходимо е да имаме по-бързи и по-добри връзки. Само по този начин, чрез бързия транспорт на пътници, ще направим островния туризъм още по-привлекателен, особено когато не е пиков сезон, през зимата, например, това е нещо много важно за местните общности. Местните общности трябва да са доволни от това, което получават от туристите. Те трябва да бъдат подпомогнати в рекламата сред потенциалните туристи притока на туристите трябва да е такъв, че той да е от полза. Заедно с МСП и с по-големите предприемачи искаме да допринесем за разкриването на нови работни места в сферата на туризма и за просперитета на всички райони, които се занимават с туризъм. Още веднъж благодарности към госпожа Контура, която ни помага вече дълги години. Надявам се, че новите инициативи ще допринесат за развитието на туризма. Благодаря. Това беше първия кръг с въпроси. Във втория кръг ще дам думата на всеки един от вас за две минути. Имате две минути за въпрос или коментар. Първи, господин Дели. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на председателство за присъствието. Политиката за разширяване е сред основните приоритети на вашето председателство. Доколкото знам, ще има среща на върха през май, което ще е върхна точка на вашите усилия. Но като изключим темите свързани с общата политика, как планирате да включите становищите на държавите кандидатки от Западните Балкани по въпроси, свързани с туризма, нали? с транспорта, например, при разглеждането на мрежите ТЕН. Подготвят се карти, които ще бъдат разгледане. Смятате ли да включите и наскоро създадената транспортна общност, която е съвместно начинание на комисията и тези държави? Втория въпрос е свързан с трансграничните проблемни места в транспорта и тук не говоря за източните държави. И тук визирам митнически проблеми в автотранспорта. През лятото се виждат километри опашки тирове, които чакат на границата, което генерира много емисии, струва забавене и влушава условията на труд за шофьорите – Нищо от това не помага усилията по линия на Зеления пакт. Планирате ли да работите и по този въпрос? Благодаря господин Дели, господин Флего и след това госпожа Монтего Агилар. Благодаря, господин председател. Първо искам да Приветствам и двамата министри. Желая ви на вас двамата и на Харватска успехи през идните 6 месеца на председателството. Един съвет към вас, господин Белавер, и един въпрос. Чухме много за свързването на Европа. Това е тема свързана с равенството. Източна Европа определено изостава. Лесно се вижда какво е положението в транспорта, най-вече ЖП транспорта. И разликата между източна и западна Европа в това отношение. Пусна се нощен влак Виена-Брюксел вчера. Това за нас е като пътуване в космоса. До Будапеща от поля ни трябват 5-6 часа Може да изчислите каква е средната скорост. Май е по-добре да не го правите. Важно да се каже, че заради тези причини, свързани с дългото пътуване, в ЖП транспорта, туристите ще се насочат към автотранспорта, който замърсява повече, по-скъп е, не е екосъобразен. Вчера чухме и статистически данни за смъртността по пътищата. Източна Европа оглавява този списък. Когато се стигне до преразглеждането на европейските транспортни коридори, ще ви помоля да изиграете активна роля, за да не се губи време. Вие споменахте, че очаквате с нетърпение Зеления пакт. 1,3% е дела на възобновяемите енергийни източници в Харватия. Тя е на предпоследно място в Европа. Въпросът ми е как ще се стигнат 14% до 2300, което е целта. Господин Матушеч, имам две предложения. Едното е свързано с едно проучване, за свръхтуризма. Няма да навлизам в е, тази тема, но това е проблем, пред който са изправени все повече и повече градове в Харватия и Европа. От колегите от Лондон чухме, че тези, които се занимават е, с публични услуги в Лондон, да речем, получават по-големи заплати. Заради цените. Може би това може да се обвърже с многодишната финансова рамка. Това е проблем най-вече в крайбрежните градове. Що се отнася до посетителите от по-далечни държави, не можем да изградим по-добра връзка с общи маршрути в Европа. Благодаря госпожа Агилар и след това господин Ерток. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на министрите за присъствието. Благодаря, че представихте целите за полугодието. Виждам, че вие сте амбициозни. Надявам се, че усилията ви ще се увенчаят с успех. За транспорта, транс... инфраструктурата, морското дело, туризма – се нуждаем от повече конкретика. Трябва да видим какви мерки се предвиждат по-конкретно. Ето защо ще ви помоля да обърнете, въпроса, да обърнете внимание на въпроса за островите. И това е въпрос с най-вече правни измерения. Понятието на отдалечени региони, всичко, което е свързано с транспорта, зеления пакт – отношението към, към транспорта и към туризма. Всичко това изисква специално внимание на островните отдалечените региони. Те имат сериозно значение. А що се отнася до туризма, много ви благодаря, че накратко обяснихте каква е идеята за туризма. Европейския парламент е, е работил по темата през последните 5 години. Поставили сме конкретни цели, за да има устойчивост на туризма. Това е идеята. Се нуждаем от самостоятелно бюджетно перо. Парламентът е посочил значението на това бюджетно перо. Има нужда от 300 милиона евро – ако не можете да отговорите днес, все пак искам да разбера, предвижда ли се бюджетно перо за самостоятелно финансиране през идните години? Финландското председателство лансира тази идея, но тя не бе конкретизирана. Можем да разчитаме да поемете ангажимент, защото ние се нуждаем от подобна бюджетна линия с структурни фондове, която ще ни позволи да има конкретни проекти за иновации, за устойчив туризъм, сектори, които са засегнати от климатичните промени и които са важни за, бебе, за малкия и средния бизнес. А последният е именно гръбнака на тези сектори. И въпрос, който е тясно свързан с това е транспорта. Морският транспорт, круизните кораби – трябва да се работи с една комплексна визия и в заключение ние можем да помогнем на работната група за туризма, за да се очертаят конкретните мерки през следните години. Искам да поемете ангажимент комисията да поеме да представя предложение за бюджетното перо, от което наистина има въпиваща нужда. С вашата подкрепа трябва да се поиска комисията да се съобрази с желанието на европейските граждани в сферата на транспорта, туризма и устойчивата околна среда. Господин Ерток. Uh, Благодаря. Първо искам да ви пожелая успех. Всичко най-хубаво е по време на вашето председателство. Може да разчитате на нашата помощ е, за прогресивната политика от страна на прогресивната група. По въздухоплаването и съответните споразумения. Вие дадохте дълъг отговор, но съдържанието Небена висота. Какво можем да очакваме от вашето председателство по отношение на различните спогодби? Когато да бъдат финализирани, имате ли стратегия как да обидите държавите членки, които забавят процедурата? Това би било много интересно да науча. Благодаря и успех още веднъж. Благодаря господин Ерто, господин Тандан. И след това госпожа Билбао. Благодаря, господин председател. Благодаря и на председателството за присъствието. Имам въпрос, свързан с процедурата в съвета. Ние сме запознати с понятието, че парламента е думът на хората. Тук всичко е открито, публикуват се протоколи, информация на интернет страницата, но съвета не прави това. Той е потаен. за да подпомагат Европейския съюз, европейските граждани, и тук говоря като британец, който плаща цената на този провал, съвета изготвя протоколи на решенията. Ще започнете ли да водите открите заседания, за да може всеки да знае какво се случва в съвета, защото положението не е удовлетворително в момента. Хората да знаят дали решението е взето с мнозинство или има някаква задколисна сделка. Отвъд транспорта и туризма, човек трябва да работи за имиджа пред хората и съвета трябва да стане по-отворен, както и Американския сенат, който провежда публични заседания. Защо не прави същото и съвета? За да разберат гражданите какво върши той. Благодаря господин Нютендан, госпожа Билбао и след това Доминик Рике. И аз искам да благодаря на председателството. Съжалявам за закъснението, тъй като гласувах комисията по рибарство и не чух първата част от представенето. Имам въпрос. Всички сме съгласни за устойчивостта, цифровизацията, зеления пакт. Но виждаме, че има проблеми с държавите членки и съвета с мрежите ТНТ. Проектите са от 1994 година, но все още не са изпълнени. Ние имаме комбиниран транспорт, което е една от целите, по която се работи би трябвало да се увеличи и заетостта в трансграничните региони. Работи се по един от европейско небе Галилео. Но все още няма изпълнение във всички държави членки. Въпросът ми е какво смятате е положението в съвета? Какво може да се направи заедно с държавите членки, за да изпълним най-накрая зададените цели? Доста лицемерно ми се струва да говорим за устойчивост и зеления пакт цял ден, значението на устойчивостта, цифровизацията и на фона на това ключовите проекти, по които трябва да се работи, да буксуват заради държавите членки за пореден път. Искам ясно това да бъде заявено. Смятате ли, че съветът ще постигне напредък в тези области? Да или не? За да предвидим колко работа трябва да предвиди и парламента по тези въпроси. Аз не ви обвинявам, просто искам да кажа, че трябва да проявим самокритичност. Да, има увеличение на броя на туристите, ще има увеличение до 2030 година – ние не можем да поемем целият туристически поток, ако не разполагаме с съответната основна инфраструктура. Споменахте и, че ще има едно изследване през април, ще се разгледа ролята на устойчивото развитие. Каква ще е ролята на регионите? по време на конференцията. Комитета на регионите винаги иска по-голямо участие, най-вече когато се разработва регионалната политика. В страната на баските туризма е сравнително ново явление и поради това е свързан с редица осложнения. Ние покарахме закон за туризма, за да се насърчават екологичните и социалните аспекти на туризма – Искаме да има и взаимно уважение, да се отговаря на потребностите на двете страни, свързани с туризма. Трябва да има устойчиво социална, економическа и екологическа. Подобни инициативи са дефинирани от Световната организация по туризма. Важното е да се разгледат и регионалните примери в тези области. Давам думата на господин Рекир, след това госпожа Талер. Благодаря. Господин председател, благодаря на министрите. Казахте, че основният ви приоритет по време на този мандат е свързан с трансевропейската мрежа, промените на ТНТ и интелигентните ТНТ. Аз съм докладчик и по двете досиета. Заедно с господин Маринеско за мрежите ТН и съм докладчик е, по интелигентните мрежи. Споделям вашето виждане, че трябва да се завърши вътрешния пазар за движение на хора, да се завърши и прехода към нови видове транспорт. Трябва да се реши проблема с финансирането. Мрежите са особено значение. Искам да чуя какви са вашите приоритети. Имам следната забележка. Позицията на съвета се приравнява на нула. Съвета нищо не предлага. Има ли смисъл изобщо да се води тристранна среща при условие, че съвета няма позиция? С парламента ще водим тристранни срещи при много тежки условия. Искам да разбера Смятате ли, че има някакъв шанс да се стигне до споразумение? Защото има сериозно разминаване между позициите и човек се задава въпроса дали изобщо има смисъл. 8 години трябваха за проекта за инвестиции. Административните разходи са от 50 до 65% по някои проекти. Темата е от ключово значение, но има и сериозно разочарование, защото позицията на съвета не е приемлива. На второ място много говорите за въздушния транспорт. Заради Брексит Гибралтар ще излезе от нашия периметър. Но не чух нито една дума за един текст, който е блокиран от 7 години а именно за слотовете. От бранша иска да се разгледа отново този въпрос. Трябва да се вдъхне нов живот на темата. И на последно място във връзка с туризма. Как е възможно, както вие посочихте, на него се падат близо 10% от БВП, 8% от заетостта. Той е записан в договорите като прерогатив на Европа. Как така няма отделна бюджетна линия за него? Бранш се намира в много тежко състояние. Защо съветът не обръща абсолютно никакво внимание на този проблем според вас? Благодаря, господин Реке. Сега госпожа Талер. Thank you, Chair, and thanks to our благодаря, господин председател. Благодаря на гостите за направените презентации. Много ми беше интересно това, което казахте за мрежата ТНТ. Връзката в целия континент е многомилионна програма, огромна задача и едно наследство, за което се борим. Изоставаме обаче. За мен е, е голямо удоволствие да чуя, че вие ще се фокусирате върху тази тема и ще работите за завършване на досието за ТНТ. Като австрийка, член на тази комисия, аз ще бъда много доволна, защото ТНТ може да помогне да се реши проблема, особено в западните части на Австрия. Въпросът ми е, кои са най-големите предизвикателства пред вас в съвета що се отнася до досието ТНТ и ако можете да си пожелаете нещо, какво би било то. Благодаря, госпожо Талър. Господин Юли и след това господин Хайлер. Благодаря, господин председател. Срам ме, че закъснях. Извинявам се за това. Извинявам се на приятелите и съседите ни. Аз дойдох нарочно в Брюксел, за да присъствам на това заседание, защото този следобед ще трябва да присъствам на едно заседание в Мадрид, заедно с държавните секретари. Искам да ви приканя да вземете предвид две неща. Членовете, които стоят в залата, може би не знаят, но всеки 6 месеца, когато председателствата подготвят своя мандат, винаги се появява напрежение да се включи туризма в програмата. Харватското председателство работи вече две години, за да може да фокусира необходимото внимание върху туризма. Тези 6 месеца ще бъдат най-важният период. Тези колеги, които могат да окоръжат своите представители в Брюксел, ще могат да се радват на помощта и ангажимента на председателството две конкретни неща. Споменахте ги, но е достатъчно просто да споменем нещата или да лобираме. Става въпрос за устойчив, за устойчив бюджетен ред или бюджетна линия за туризма в многогодишната финансова рамка. Тук Хрватското председателство много ще се нуждае от нашата подкрепа, защото някои правителства няма да могат да го подкрепят ще трябва да мобилизираме цялата подкрепа, която имаме в съвета и да убедим Европейската комисия, защото те също не са за. Само единствено парламента иска да подкрепи това предложение. Ще водим преговори за това с държавния секретар, защото на много заседания през април неформалните срещи на върха ще имаме тази възможност. Споменахте и съвместните маркетингови усилия по отношение на трети страни. Бихте ли могли тук да навлезете в подробности, защото някои от колегите тук биха могли много да ви помогнат. Пожелавам ви успех! Благодаря. Господин Хайденар. И след това госпожа Тепани в Грумбек. Благодаря. Поздравления за държавните секретари и от мое име. Всичко най-добро по времето на председателството. Три въпроса. Трябваше да присъствам в гласуването в комисията Инта. Не чух всичко. Имам един въпрос във връзка с евровинетката. Дания, Люксембург и Холандия се договориха за такава винетка за тежкотварни автомобили. Плановете са тази инициатива да се разшири в целия ЕС. Харватия възнамерява ли и в нейен интерес ли е по време на председателството да включи в тази инициатива и леките автомобили? Аз лично бих съжалил, ако това не се случи. Вие кажете какви са вашите планове. На второ място, Харватия все още няма пълен списък с спонсори по време на председателството или поне не го е оповестила този списък. Кажете малко повече. Дали някои от тях работят по темата евровинетка или свързаност? И накрая знаем, че имаме голям приоритет относно свързаността, най-отдалечените райони – От друга страна се стремим да намалим трафика по европейските улици. Аз съм от провинция Горна Австрия и искам да кажа, че за нас е много важна една специална ос, която се казва Пиер Шобен. Това е много специфичен въпрос. Едва ли може да отговорите на този въпрос, но а, какво бихте направили все пак, за да може тази ос Пиеран Шобе да бъде взета предвид? Има ли някакви инициативи и предложения в тази връзка? Благодаря, госпожа Депани Грумберг и след това госпожа Армо. Господин председател, господин Очен, уважаеми господа министри, много се радвам, че сте тук представихте вашата програма. Два въпроса имам. На първо място, като представител на Зелените имам едно предложение. Темата права на пътниците в железопътния транспорт е, би трябвало да стане приоритет за вас, за съвета. Вие говорихте много за интермодалност, за така наречената шифторе. От друга страна говорихте за устойчив туризъм. Тук има връзка. Само когато хората се чувстват взети на сериозно и когато разберат, че ЕС наистина защитава техните права, те ще започнат да използват повече железопътен транспорт. Затова трябва да изпратим подобни сигнали. Искам да разбера дали имате сериозни планове в тази връзка. Какво да правят хората, когато не пътуват влаковете? Какво ще правим относно билета от точка А до крайната дестинация и така нататък? Тук отново правя връзка с туризма, новите форми на туризма. Туризма е много обвързан и ще бъде все повече обвързан с железопътния транспорт и е, това доколко хората ще го избират. И на следващо място има едно напрежение между а, дивите а, необитаеми райони, които са много привлекателни за туристите и от друга страна а, решението да разширяваме туристическата инфраструктура навсякъде. Това не е ли някакво противоречие? Знаете, че искаме да се защитим от а, масовия туризъм. Има много градове, които са пренаселени от туристи. От друга страна търсим устойчиви възможности за туризъм навсякъде. Какво ще кажете по този въпрос? Нямаме ли обща отговорност? Само когато се отчитат интересите на местното население, ще имаме успех. Трябва да работим и за защита на природата, на ландшафта. Благодаря. Благодаря на двамата колеги. Сега давам думата на Клотил Арно. Тя е последна. Donc ce, ce New Deal, ce... Новия зелен курс е една несъразмерна амбиция и днес не можем да изпълним поставените цели. Ще ви спомена някои проблеми, пред които сме изправени при изграждането на инфраструктура, ТНТ най-вече. В Германия и Швеция има сериозна инфраструктурна програма, определена на национално равнище. За ЖП транспорта става въпрос. Трябва да се намалят бюджетните средства и в двете държави заради проблеми. В Германия няма достатъчно инженери, за да се планира всичко, за да се извърши всичко, което се планира. Трябва да се използват румънски инженери за ЖП проектите на Deutsche Bahn. В Швеция има сходни проблеми. В Франция също има проблем с разрешителния режим. Всички тези големи проекти буксуват. В Румъния и Харватия сте запознати с положението на ЖП транспорта. И там не могат да се изпълнят проекти за ЖП транспорт. Милиарди са оставени и така защо да не се подпомогне Европа да се направи това, което направиха американците с новия курс? Всичко опира до амбицията, която е прекалено силна, не може да се изпълни. Трябва се много по-голяма подкрепа. Не може само да се делят средства и да очакваме всичко да тръгне по мет и масло. Господин Реке е, спомена за сериозните проблеми с изпълнението, които не засягат само източна Европа, но и западна Европа. Просто е трудно да се реализира програма с подобен мащаб. Е, Позволете ми в края на дебата и аз да задам въпрос. Аз съм докладчик в сянка по единното европейско небе. Дълги години вече сме в на улица. Защо? Защото досието е в съвета. Принципно има развитие. Нашите законодателни предложения обаче не се приемат. Надявам се, че вие с вашето председателство ще успеете да намерите изход, за да може да се блокира положението, деблокира положението в съвета. Надявам се да отчетете нашата позиция в парламента. Ние стигнахме до обща позиция и сме готови да действаме и в рамките на една много бърза процедура. Що се отнася до това единно европейско небе, да стигнем до някакъв напредък. Много говорихме за Зеления пакт, много говорихме за въглеродния двуокис. Ето една тема, едно досие, което е на масата. Трябва просто да се пресегнем и да решим, че ще действаме. Имаме нужда от конкретни бързи резултати, затова моята молба е и въпроса ми е дали сте готови да работите бързо, дали сте готови да работите за нова позиция на съвета на комисията, за да можем да отидем на триалог и да стигнем до конкретни резултати, защото всички много говорят, но нищо не е направено. Ще ви дам думата да отговорите на всички тези въпроси. Господин Пилавар първи. Mislim da ima više pitanja nego kolega iz turizma, pa ćemo onda krenuti sa... Мисля, че получих повече въпроси от колегата, който се занимава с туризма. Затова нека да започнем с транспорта. Благодаря на всички за многото зададени въпроси. Наистина се радвам, наистина очевидно, че ако работим заедно, ще успеем да постигнем много. Бих искал да групирам вашите въпроси в няколко групи. След презентацията отговорих на първите въпроси. Сега ще се опитам да бъда много конкретен и кратък, за да можете да получите ясна представа за това какво искаме да постигнем по време на нашето председателство. Единото европейско небе е правата на пасажирите. Наистина чухме много въпроси и ще се опитам да бъда пределно кратък. Общия подход за правата на пътниците, пътуващи с самолети. Тук искаме да има общ подход – и с това ще приключим по време на нашето председателство. Нямаме 20 или 30 приоритета. Опитали сме се да се концентрираме върху това, което считаме за постижимо. Една от тези цели е, стиг... е свързана с напредък в областта на въпросите, свързани с пътуването с самолет, например правата на пътниците. По отношение на един от европейско небе, нещата зависят от комисията. В момента непрекъснато обсъждаме ситуацията с тях и се надяваме, че в рамките на един месец от сега комисията ще излезе с ново предложение и веднага след това ще започне работа с държавите членки. След това имаме и споразумение с Украина, Армения и Тунис, които искаме да подпишем през следващите няколко месеца. Що се отнася до слотовете, това е тема, която сега също се обсъжда на ниво Европейска комисия. Очакваме от комисията да ни дадат крайно предложение. Това е по отношение на въздушния транспорт. След това, втората група въпроса беше за ТНТ коридорите и за интелигентните ТНТ мрежи за да можем да включим не само новите държави членки, не само Юго-Источна Европа, но и Западните Балкани, както и за да подобрим конкурентоспособността на цялата европейска економика, на нас са ни необходими добри и устойчиви варианти за свързаност между различните форми на транспорт. За да можем да се справим с това, ни трябват основните коридори ТНТ, но и разширената мрежа. Това, което ние бихме искали да постигнем и това, което сме си задали като приоритет е да работим по съществуващите коридори и включващата мрежа. Поради това организираме среща на високо ниво през месец май, Приканвам всички вас да дойдете. Приканвам и всички заинтересовани лица да дойдат и да ни запознаят със своите предложения. Процесът не е прост. Очакваме той да бъде приключен до 2023 година. Искаме обаче да поставим една солидна основа, над която да се надгражда, така че бъдещите развития на основната мрежа да могат да се базират на тази основа. Що се отнася до интелигентните ТНТ, ние очакваме да се постигне съгласие за обема. Съвсем добре осъзнаваме каква е позицията на съвета на Европейския парламент и, и на Европейския парламент. Такива различия обаче има и по други досиета и все пак се постига съгласие. Надявам се наистина, че благодарение на вашия ангажимент в крайна сметка ще успеем да постигнем добро решение, което ще ни удовлетворява. Господин Дели попита по какъв начин свързваме новите държави членки – на Балканите с онези, които се намират по-далеч към югоисточната част на Европа. Поради тази причина искаме да предложим един нов коридор, който да свързва Адриатическо и Юнийско море. Във връзка с ситуацията в Австрия, вече има инициатива подписана от Харватия, Австрия, Словения и Сърбия за създаването на нов коридор – който свързва Алпите и Западните Балкани. Той ще свърва западната и югоизточната част на Европа и ще даде нов стимул на развитието в тези региони. Имаше въпроси и за зеления курс, както и въздействието върху околната среда. Създаването на нови коридори, като Вия Карпатия, която включва цялата източна Европа, е свързано и с увеличаване на съществуващия коридор. Европейския съюз поставя тези коридори и е възможно да се получи финансиране по европейски фондове. Връзката е интермодалния транспорт. Това ще позволи да имаме по-малко емисии на въглероден диоксид. Същевременно економиката ще бъде много по-ефективна и много по-конкурентно способна, не само в рамките на Европа, но и в световен мащаб. След това трябва да имаме и инвестиции в пристанища, най-вече товарни пристанища. Трябва да имаме и развитие на вътрешните водни пътища ще продължим да даваме своя принос и по тази тема, защото като държава членка ние имаме известна, известен опит, макар и скоро да се присъединихме към Европейския съюз. Колегата Фего говори за областта Истрия. Там статистиката за въглеродните емисии, е също като в цяла Харватия и в другите области на Харватия. Като най-нова държава членка, Харватия подготвя инвестиции от над 1 милиард евро. Подготвили сме се за следващата многогодишна финансова рамка. Подготвили сме един допълнителен милиард евро. Не сме доволни с начина по който в момента стои ситуацията с нивата на въглеродните емисии. Виждате, че сме инвестирали много в този вид транспорт. Искаме обаче да дадем своя принос и на европейско ниво. Ние сме държава членка, която се присъедини към Европейския съюз съвсем наскоро, относително погледнато, и сме съвсем наясно с всички трудности, които някои държави членки имат по отношение на достъпа до европейски средства. Получихме въпрос и от Ирландия за по-добра свързаност, по-добра устойчивост. Подготвяме една декларация, в която ще говорим за декарбонизация, за повече инвестиции и за защита на морската околна среда, както и къде трябва да се инвестира повече, особено по отношение на замърсяване на морето вследствие на корабното дело. Много от това, което беше подписано в Лавалета през 2017 година, искаме да използваме като основа на своята работа и да надградим над него. Очакваме с нетърпение да получим следващото предложение във връзка с зеления курс, защото ни се струва, че нещата ще продължат в тази посока. Имаше и един въпрос, свързан с инвестицията в инфраструктурата. По какъв начин да направим връзка между новите пътища, новите железопътни линии и какви са очакванията, свързани с зеления курс. Няма да бъде лесна ситуацията, но трябва да сте наясно, че всяка инвестиция от страна на европейските средства наистина се контролира много внимателно от Европейската комисия и не само сега не се дава разрешение за подобен вид инвестиции, ако първо не е направена оценка на въздействието върху околната среда ОВОз. Поради тази причина такива оценки се извършват Харватия знае, че това е един много сложен процес, но ние определено напълно подкрепяме този метод на работа. Права путника в железничком промету. Що се отнася до правата на пътниците, ползващи железопътен транспорт, бих повторил, че беше прият общ подход през месец декември. Много скоро ще започнат разговори по темата и очакваме да бъде постигнат общ компромис. За да приключа с тази. И всъщност очаквам да приключим съвсем скоро с тази част от работата. Как работи съвета? Накратко ще кажа няколко думи по тази тема. Ние винаги обсъждаме работата на съвета и отговорността на държавите членки. Отговорността не е свързана само с страната, която в момента председателства, тя лежи върху раменете на всички държави членки. Комисията, разбира се, също носи отговорност, но отговорност носите и вие, като избрани членове на Европейския парламент. Аз знам, че вие работите в парламента и на ниво държава членка. Само заедно ще успеем да допринесем за един по-прозрачен начин, по който да работи съвета и парламента и ще успеем да доближим европейските институции до гражданите на страните, от, къд... от които идваме. От самото начало Европейското председателство наистина е отворено към обществото към медиите. В Харватия организирахме няколко конференции, по време на които представихме своите приоритети. Определено ще продължим да докладваме за различните постижения, които имаме, защото наша цел е да служим на гражданите. Благодаря за всички зададени въпроси. Надявам се, че успях да постигна това, което исках да дам изчерпателен отговор на вашите въпроси. Ако някой има нужда допълнителна информация, ще се радвам да продължим да говорим двустранно след заседанието. Благодаря. Аз ще бъда по-кратък от колегата. Бих искал да групирам въпросите, защото някои теми бяха споменати няколко пъти. Искам да спомена инициативата, която поде тази комисия от гледна точка на 300 милиона и новия бюджетен ред в многогодишната финансова рамка. В момента съвета не е склонен да го приеме, но това не означава, че сме изчерпали всички механизми. Определено туризма трябва да излезе на по-видимо място. И това, което ние искаме да постигнем е следното. След нашето председателство, туризма да има по-добра позиция. Господин Дели спомена нещо друго. Аз обаче искам да се фокусирам върху разширяването. За нас е много важно да има възможност да има перспектива пред държавите, които не са членки и се намират в източна Европа, така наречените страни от Западните Балкани. Всички те биха искали да се присъединят към Европейския парламент, а, към Европейския съюз, извинявайте. Надявам се, че ще започнем преговори с Северна Македония и с Албания съвсем скоро. Това ще насърчи тези възможности и ще ни даде възможност да разгледаме всички възможности по отношение на транспорт и така нататък. Разбира се, те първо трябва да отговорят на необходимите условия. Що се отнася до решението на съвета за това, че малките и средни предприятия трябва да бъдат финансирани чрез програмата за единен пазар – това е временно решение. Не всички механизми, както казах, бяха изчерпани. Колегата от Унгария, наш приятел, както и господин Фиего, с които ще работим в Мадрид утре Обръщам се към тях, ще, ще дадем отчет за тези важни въпроси. Аз наистина признавам, че Харватия имаше за цел да даде видимост на темата за туризма по време на своето председателство. Надяваме се, че това ще бъде от полза за всички, защото туризма носи ползи на всички нас. Както каза колегата Фиго, по отношение на страните и пазарите вече има инициативи. Това най-вече се отнася до излизането ни на китайския и корейския пазар. Те обикновено предвиждат посещение в няколко държави членки и бихме искали да разгледаме по какъв начин Европа може да бъде представена От госпожа Монтеро чухме, че се очаква туризма да се разрасне. Що се отнася до предвижданията на Международната организация по туризма, очаква се ръст и Европа трябва да е готова за него. Решението е да имаме диверсификация на самия туризъм и пренасочване на туризма към по-малко развитите области, към селските региони също така. Това би могло да облегчи натиска върху онези дестинации, при които има сериозен туристически поток и съответно са изложени на натиск би трябвало да можем да покажем на туристите къде е прекалено пренаселено и къде не е, за да могат да направят своя избор. Може би трябва да ги запознам с други области. Имаше и въпрос, свързан с прозрачността на вземането на решение в съвета. Определено трябва да се търси повече прозрачност. Разбира се, тук всичко е прозрачно. За нас е много важно да има и повече прозрачност по отношение на работата на съвета, защото това би показало, къде и среш, се срещаме с липса на разбиране за конкретна инициатива, къде има съмнения и по този начин бихме могли да засилим разговорите с националните парламенти, с а, заинтересованите лица от съответните национални кръгове. Потвърждавам, че чухме това, което искахте да ни кажете по отношение на железопътния транспорт. Обсъждахме го вече. Качеството на железопътния транспорт не е толкова свързано с нови коридори, а по-скоро с подобряване на съществуващата инфраструктура, така че всички ние да се радваме на ние същи условия. Господин Фего иллюстрира това, че за 200-300 км са необходими 10 часа, ако искаме да пътуваме с железопътен транспорт. Разбира се, в развитите държави скоростта е по-висока от 300 км в час, за това трябва да се подобри инфраструктурата. Веднъж след като това се случи, ще имаме, разбира се, и допълване, като разработим маршрутите за велосипедисти. Това ще е особено важно в селските региони. Първо обаче трябва да подобрим качеството на железопътния транспорт, което наистина е от изключително значение за туризма. Настоящият комисия ще има сериозна роля в този процес. Природните ресурси са основа за развитие на нашия туризъм. Поради тази причина следва да защитим всички природни и културни забележителности. Ето защо от изключително значение е и устойчивостта. Трябва да имаме устойчив подход към всеки проект и да търсим решения, които ще защитят природните и културни ресурси. Поради тази причина, в дългосрочен план, развитието на туризма следва да бъде устойчиво, за да може да се разкрият нови работни места и за да може хората да водят приятен, нормален живот в местата, в които има много туристи. Определено също така са ни необходими различни видове транспорт, които ще позволят на туристите да стигнат до дестинацията по един цивилизован, модерен начин. Надявам се, че този дебат ще подпомогне постигането на заключенията на заседанието през месец май. Що се отнася до Комитета на регионите, през месец март Там ще бъде проведено събитие, което е свързано с устойчивостта на туризма. Ще говорим с регионалните представители, с които ще могат да обсъдят Дунавския регион, основна тема, както и развитието на туризма в различни области, включително селските региони. Отново искам да благодаря за изключително конструктивните въпроси и за подкрепата. За нас тя ще е от изключително значение. Ще е важна и за цялата ни бъдеща дейност. Утре в Мадрид ще се опитаме да постигнем дебат, целенасочен дебат по отношение на туризма тъй като това е свързано с въздействие върху всички аспекти от, заво... от нашия живот. Благодаря за подкрепата на нашата програма. Виждате, че нашата комисия наистина разполага с сериозни експерти и сме готови да допринесем за успеха на вашето председателство. Прикамам ви да използвате нашия експертен опит и нашите познания, защото в крайна сметка вашия успех ще бъде и наш успех. Благодаря на всички за конструктивния дебат днес в Брюксел. À 14h30, avec un échange de vues avec les coordinateurs européens des corridors RTT. E Обявявам заседанието за закрито. След обед председателството ще бъде поето от госпожа Дали.